Европейския парламент да се насочи вниманието на партньорите към постигането на тази цел. Благодаря за вниманието. Благодаря. Получил съм 6 предложения за резолюция. Приключваме разискванията. Започваме с резолюцията за Южна Африка. Избиването на стъчкуващите миньори.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 взема думата по време на спонтанните изказвания. Струва ми се, че става дума за недостиг на демократична култура тук. Бихте ли ми обяснили причините? За съжаление, колега, имахме възможност да чуем само две изказвания. Значи, и вашето име и името на други колеги беше в списъка на желаящите да се изкажат, но по тази причина дадох думата само на двама колеги. И така, от политическите групи няма внесени изменения, така че сега подлагам на гласуване е, резолюцията за Южна Африка. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следващата точка гласуване на резолюцията преследване на рохингия мисиомани в Бирма. Шест политически групи са внесли този общ проект за резолюция. Няма внесени изменения, така че моля ви да гласуваме за целият текст. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следващата точка Шест проекта за резолюция по случая на Рамил Сафаров в Азербайджан. Пет политически групи е, са подписали общия текст е, на проекто резолюцията. Имаме и е, внесени изменения. И сега ще ви помоля да гласуваме по първото изменение. По именно гласуване, край на електронното гласуване. Отхвърля се. Второ изменение, внесено от зелените. Много ви моля, гласувайте с електронни карти. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение, отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение седмо. Отново гласуване с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение и променения текст на 12. Идентични са двата текста, така че ги гласуваме заедно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение е оттеглено. А сега, ако обичате да гласуваме отново с електронни карти по целия текст на резолюцията, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Протоколът от заседанието ще ви бъде предоставен е, на следващата сесия и Ако няма възражение, ще смятаме, че протоколът се приема. Закривам заседанието.